Bien, buenos días. Добре. Добър ден. Вече е точно 9. И започваме. Първо два въпроса. Всички имате карти. Карти за гласуване, да. Всеки има своят списък с измененията, които ще гласуваме. Така, два процедурни въпроса. Според правилника, в случай на разделно гласуване, а ако има еднакъв брой гласове, се разбира, че предложението се приема. В този случай, повтарям, съгласно правилника се счита, че ако има равен брой гласове, предложението се приема. Казвам го, за да е ясно на всички. За мен лично това беше изненада. И още един въпрос. <laughs> Значи за кафето ще се сервира в 10.30, така че може би в 10.30 можем да направим кратка пауза, ако някой иска да излезе набързо и след това продължаваме. Съгласни ли сте? За да може да се възползваме от този час и половина. Ще действаме възможно най-бързо, но естествено в същото време трябва да бъдем концентрирани, спокойни, тъй като има много разделно гласуване, трябва да се връщаме назад. Нека бъдем много внимателни, за да няма проблеми. Знам и предполагам, че гласуването ще бъде достатъчно сложно, трудно и нека всички да бъдем възможно най-концентрирани. Някакъв въпрос? Благодаря, съгласен съм с това. Имам нещо свързано с процедурата по три определени изменения. Yo creo que quizá mejor ahora y así luego ya seguimos todas. Да, наистина, сега по-добре и след това ще продължим. Thank you. It's, uh, referring to, um, Компромисно изменение номер 4, номер 6 и номер 17. Всяко от тях стъпва върху останалите компромиси. Изменение към текста на текста на комисията. Всъщност всички компромиси засягат именно това. Става друма компромисно изменение номер 4, 6 и 17. Та текста на изменението е идентичен с текста на комисията. Аз не виждам защо това се описва като изменение. По-конкретно, аз не съм, не съм съгласен с това, че това е изменение и се отказва правото на депутатите да гласуват. Тук има известно предубеждение, особено по изменение 17 ако тази процедура е приета по линия на одобрение на компромиса, то тогава моето изменение би трябвало да отпадне. Според мен това не е уместно. След като има компромис, това е компромис, постигнат на базата на всички изменения, които са внесени. Така че според мен е неприемливо да приемем текста на комисията за компромис, компромис по който ние всъщност не сме гласували и не можем да гласуваме. Това въжи и за изменение 17, по което аз бих искал да гласувам. Ако комисията не желая да приема изменение по предложението на комисията, добре, но след като има внесено изменение, гласувано и след като няма едно приемливо, компромисно решение, това не виждам как може да стане. Е, Нека да видим. Ами, може да се случи. Знам, че е много трудно, когато говорим за компромисни изменения. В рамките на тази трудност, това, което бе направено и това, което председателят може да направи, защото в крайна сметка действаме съгласно правилника и правилникът казва, че председателят може първо да сложи оригиналния текст, който да бъде гласуван или измененията, които се доближават в най-голяма степен до оригиналния текст и след това останалите изменения. В този случай сме направили точно същото. В този случай дори не говорим, че а, измененията се доближават до оригиналния текст, те са почти идентични. Това е обяснението, за да може в най-голяма степен да облагодетелстваме а, споразуменията и а, единодушието. Има такива изменения, които. А, значи, идеята е, че в този случай а, об, съм се опитал в най-голяма степен да ги подреда по начин, по който да бъде по-лесно да се благоприятства постигането на споразумение и това е съгласно правилника. Да, да, благодаря, господин председател. Да, в 207 изменение на 127 страница, член 32, аз това изменение го изтеглих, а пък продължава да е тук. Просто, може би, трябва да се поправи. Повтарям, 127 стра... страница, 32 член, 2 параграф. И това е изменение 2007. Добре, казва председателят. Хубаво. Благодаря за пояснението. Ще го имаме предвид. Господин Кадек. Благодаря, господин председател. Процедурен въпрос. Тук, що ни казахте, че при разделното гласуване, ако има равенство, то тогава плюсът е по-валиден от минуса смисъл. Налага се приемането, а не отхвърлянето. Тоест точно обратното на това, което става в пленарна зала. Така ли? Е? Да, каза председателя, точно така е. е. И по принцип правим в момента нещо, което обикновено е в обратния случай, не само в пленарна зала. Тук в е, нашия случай при разделното гласуване, когато има равенство на гласовете, така ми казаха от правните служби, аз самият го прочетох и значи вярвам, т.е. когато има равенство се приема а не се отхвърля. Благодаря. И така почваме с първо компромисно изменение. То е изменено на, и разделено на 4 части. Гласуваме първа част на първо изменение. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало. Край. Отхвърля се. Трета част. Начало. Край. Приема се. Четвърта част. Начало. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 2. Това е на страница 3. Компромисно изменение 2. В този случай имаме 7 части. Първа част начало на гласуването. Край. Приема се. Втора част. Начало. Край. Приема се. Трета част. Начало. Край. Приема се. Четвърта част. Начало. Край. Приема се. Пета част. Начало на гласуването. Край. Приема се. Шеста част. Начало на гласуването. Край. Приема се. Седма част. Начало. Край. Приема се. Преминаваме към изменение 655. 655. Това е на страница 9. 655. Начало. Край. Приема се. Сега преминаваме на страница 10, MV21. Начало, край, приема се. Компромисно изменение 3. Има отново 7 части. Първа част. Начало. Край. Приема се. Втора част. Начало. Край. Отхвърля се. Трета част. Начало. Край. Приема се. Четвърта част. Начало. Край. Приема се. Пета част. Начало. Край. Приема се. Шеста част начало. Край. Приема се. Седма част начало. Край. Отхвърля се. Преминаваме към NV 23. Изменение 699. Намира се на страница 14. 699 и MV23 начало, край. Отхвърля се. Pasamos a la... Преминаваме към 749 на 17-та страница. Изменение предложено от господин Хактон. Начало. Край. Отхвърля се. Сега изменение на следващата страница 768 от господин Фарера. Начало. Край. Отхвърля се. Сега изменения 39, 783 и NV27 на следващата страница. Начало. Край. Приема се. Сега 786-то изменение. Начало. Край. Отхвърля се. Сега е изменение 785. Начало. Край. Отхвърля се. 784. Начало. Край. Приема се. 787 изменение начало. Край. Отхвърля се. 788 начало. Край. Отхвърля се. Реги 38. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се еднакъв брой гласове. Сега 789 начало. Край. Отхвърля се. 790 начало. Край. Приема се. NV28 начало. Извинявайте, извинявайте, 790 е одобрена. Значи минаваме 791 начало. Край. Отхвърля се.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 Още двама от НП. Добре, ще продължим. Не, не. Отново ще прегласуваме. Ще прегласуваме. Имаше още два гласа от НП и един глас от АОД. Вървяхме много добре. Може би има проблем с апарата. Отново ще прегласуваме, ще прегласуваме. Спокойно. Мисля, че имаше проблем с апарата. Господин Дейвис. Sorry, I've got a... Извинете ме, но моята машина свети в червено. Не, не само при вас, при всички. Надявам се да ме слушате, така ще е по-лесно. Служете си слушалките, господин Дейвис. Точно това казвах. Има проблем с апаратурата, така че ще прегласуваме. Изменение 800 начало. Не. Не. Ja, ja. Ja, ja, no, es, es, están, están, eh, están funcionando, está la máquina haciéndolo al revés. Машината прави точно обратното. Аз гласувах срещу, излиза за. Ще направим още един опит. След като има проблеми с техниката, оказва се, че не приема въобще гласуването и ще трябва да се рестартира отново. Е да, да. Приема гласуването на обратно. Когато гласуваме за, излиза против и обратно. При... В някой случай. <laughs> В някои дори това не става. Добре. Хайде да направим почивка толкова скоро. Още един опит. Изменение 800. Момент. Начало на гласуването? Не. Но функциона. Не работи. Това може да бъде сериозен проблем coffee. coffee. Надявам се техни, техниците да, го, да разрешат проблема незабавно. el sistema se ha decantado claramente que no quiere reforma. <laughs> Системата показва, че не иска реформа. Но ще я убедим. Bueno, vamos a tomárnoslo con humor dentro de todo. Нека да го приемам с чувство за хумор. Въпросът е, че с дигане на ръка ще бъде много сложно. Вече видяхме, че има такива гласувания, при които гласовете са 12 на 12 и така, ако борим един по един, може да се забавим до утре. В крайна сметка, ако наистина проблемът не бъде разрешен, можем да отидем в друга зала. Но ако гласуваме с дигане на ръка, имайки предвид колко много са измененията, ще бъде много сложно. Така че смятам, че е по-добре да изчакаме. Bueno, si alguien quiere salir, vamos a dar... Ако някой иска да излезе, даваме 5 минути. Така че при всички случаи до без 10 няма да започнем, докато дойдат техниците и отстранят проблема, така че който иска може да се възползва от почивката. Надявам се да бъдат само 5 минути. Okay, е, Моля? Vamos a probar a alguien votar lo que sea. Нека да направим проба, да гласуваме каквото и да било. Van a reiniciar el programa. Ще рестартираме апаратурата и ще видим дали имаме успех. Няма нужда да замълчавате. Все още няма да гласуваме. Vamos a hacer un simple chequeo. A ver. Да направим проверка. Начало. Едно фиктивно гласуване. Край. Излиза, отхвърля се, но работи. Работи. Добре. Продължаваме. Изглежда, че вече всичко е наред. Изменение 800. Изменение на господин Салавракос. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Изменение 801. Извинявайте. Извинявайте. Значи 790 беше приета. Значи MV30. MV30. Начало на гласуването. Край. Приема се. Компромисно изменение 5. Начало. Извинявайте. Две части за първа част. Начало. Край. Приема се. Втора част. Начало. Край. Приема се. Сега Envy 34 начало. Край. Приема се. Изменение 813 и 814. Извинявайте, 811. 811 и MV31. Начало. Край. Отхвърля се. Равен брой гласове. Изменение 813 и 814. Те са еднакви. Начало. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 6. Начало. Край. Приема се. Изменение 828. Начало. Край. Отхвърля се.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 Отхвърля се. 826. Начало. Извинявайте, то, това изменение отпада, тъй като 790 беше приета. Да, точно така. Преминаваме към изменение 43. Начало на гласуването. Край. Приема се. Изменение 830. Начало. Край. Отхвърля се. 831 начало. Край. Отхвърля се. 832 начало. Край. Приема се. 833 начало. Край. Отхвърля се. 834. Начало. Край. Отхвърля се. 835 начало. Край. Отхвърля се. 836 начало. Край. Отхвърля се. 837 начало. Край. Отхвърля се. Изменение 44. Начало. Приема се. 958 и 999 те отпадат, тъй като 44 беше прията 838. Начало. Край. Приема се. Извинявайте, отхвърля се. 838 отхвърля се. Сега 839 начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 7. Начало. Край. Приема се. Сега NV 38. Начало на гласуването. Край. Приема се. Компромисно изменение 8. Начало. Край. Приема се. Сега минаваме към 867. Начало. Край. Отхвърля се. 868. Начало. Край. Отхвърля се. 871 начало. Край. Приема се. 1005. 1005. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. NV 37. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 1011. Начало. Край. Отхвърля се. MV39 начало. Край. Отхвърля се. 877 начало. Край. Отхвърля се. 878 и 880 еднакви са начало. Край. Приема се. 47 изменение начало. Край. Приема се. 881 и 2 и 3, които са еднакви. Начало. Край. Приема се. 48 изменение. Начало. Край. Отхвърля се. 886 начало. Край. Отхвърля се. 885. Начало. Край. Отхвърля се. 884, 887 и NV37. Начало. Край. Приема се. 885.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 898. Начало. 898. Госпожа Фрага на следващата страница. 898. Начало. Край. Отхвърля се. 899. Начало. Край. Отхвърля се. 993. Начало. Край. Приема се. 900 и 902. Начало. Край. Приема се. 903. 904 и NV 42. Начало. Край. Отхвърля се. 909. Начало. Край. Отхвърля се. 907. Начало. Край. Отхвърля се. 905. Начало. Край. Отхвърля се. 906 и NV43. Начало на гласуването. Край. Приема се. 911. Начало. Извинят, извинявайте, един момент само. 908. 908. Начало. Край. Приема се а сега вече 911 начало. Край. Отхвърля се. 914 начало. Край. Отхвърля се. 916 начало. Край. Отхвърля се. 915 начало. Край. Отхвърля се. 52. Начало. Край. Отхвърля се. NV44 начало. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 12. Начало. Край. Приема се. А сега компромисно изменение 13. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 14 начало. Край. Приема се. 922, 23 и 24, които са идентични начало. Край. Приема се. 932 и 933. Начало на гласуването. Край. Приема се. Компромисно изменение 15. Три части. Първа част. Начало. Край. Приема се. Втората част. Начало. Край. Апровадо. Приема се. Трета част. Начало. Край. Приема се. 945 изменение е сега начало. Край на гласуването. Апровада. Приема се. 946 изменение. Начало на гласуването. Тира. Начало на гласуването. Рецатада. 900... Отхвърля се. 948. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 947. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 949. Начало на гласуването. Cierra. Край на гласуването. Речазада. Отхвърля се. 950 и 51 начало на гласуването. Край на гласуването. Речазада. Отхвърля се. 952 и 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 954 и 55. Начало на гласуването. Край на гласуването. Рецатада. Отхвърля се. 955. то Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 957. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 959. Начало. Край. Отхвърля се. 981. Начало. Край. Ретратада. Отхвърля се. 960. Начало. Тира. Край. Отхвърля се. 982. Начало. Край. Отхвърля се. Изменение Реги 42. Начало. Край. Отхвърля се. 990 с устно изменение, заместващо 15 с 12. Начало на гласуването. Всичко наред ли? Е? Наред е. Начало в такъв случай. Госпожо Льобен. А, ние сме против устното изменение. Имаме възражения. Bien, habiendo... Хубаво такъв случай, щом има възражения, се гласува без устното изменение. И така, 990-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 998 изменение начало. Край. Отхвърля се. 961 начало. Край. 50... Отхвърля се. 58. Начало. Край. Приема се. Компромисно измерение номер 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега, 968 изменение на господин Санчес преседно. Начало на гласуването. Край. Приема се. 970. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 Бием. Така. 59-то. Начало. Сера. Край на гласуването. Приема се. 969-то начало на гласуването, а всъщност извинете, извинете, първото се прие, предходното, така че отпада. Сега, 971, 971. Comienza. Начало, край. Рechazada. Отхвърля се. 974. то Начало. Край. Приема се. 976. то Начало на гласуването. Всъщност, извинете, тъй като 974-то бе прието. А, извинете, казва председателя. 975-то сега. 975. Край на гласуването. Отхвърля се. 976. 276. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 977 и 980 начало на гласуването. Край. Приема се. Сега 986 и ЕМВ 46 начало на гласуването. Край. Приема се. 988. Начало. Край. Рechazada. Отхвърля се. 985. Начало на гласуването. Край. Приема се. 984. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 987 отпада. И сега 1006. Начало. Край. Приема се. 1007. Начало. Апробада. Приема се. 994 начало. Край. Отхвърля се. 997 начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 1000 начало. Край. Отхвърля се. mv 48 Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 1003. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 1010 и МВ49. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 1012 и МВ50 за, т.е. начало, край. Приема се. 1013 МВ51. Начало на гласуването. Край. Приема се. 1014 начало. Сира. Край. Отхвърля се. 1015 начало. Край. Отхвърля се 1016 начало на гласуването. Край. 1017 Отхвърля се. Реги 43-то. Начало. Край. Отхвърля се. 61. Начало. Край. Отхвърля се. Реми беше отхвърля се. Сега 1019 начало на гласуването. Отхвърля се. 1017 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 1018 начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 52. NV 52. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 1020. Начало. Край. Отхвърля се. NV 53. Начало. Край. Отхвърля се. 1021. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 17. Начало на гласуването. Край. Приема се. И сега 1030 на Феррейра. 1030. Начало край. Отхвърля се. MV 54 начало, край. Отхвърля се. 1029 начало, край. Приема се. 1033. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 1034. Начало. Край. Отхвърля се. 1035. начало, край, отхвърля се. 1036 начало, край, отхвърля се. 1037 1037 начало, Край. Отхвърля се. И сега. Компромисно изменение 18. 18 изменение. Начало на гласуването. Приема се. 19-то изменение в две части. Първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край. Приема се. Компромисно изменение 20. 20. Четири части. Първа част. Начало. Край. Приема се. Втора част. Начало. Край. Апровадо. Тер... Приема се. Трета част. Начало. Сиера. Край. Отхвърля се. Четвърта част. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 21. Está en la página 46. На 46-та страница то. Estamos. Compromiso. Готови ли сме? Готови сме. 21 изменение. В две части. Начало на гласуването по първа част на 21. Се сирна. Край на гласуването. Приема се. Втора част на компромисно изменение 21. Начало. Край. Отхвърля се. Втора част. Сега минаваме направо към 22. 22, con... който има също две части. Първа част. Начало. Апробадо. Приема се. Comienza. Втора част. Сиера. Край. Апробадо. Приема се. Минаваме сега към 23-то изменение. То е на страница 50-та. И tiene cinco парте. И има 5 части. 5 части на 23-то компромисно изменение. Начало на гласуването на първа част. Край. Край. Приема се. Втора част. Начало. Сирна. Край. Приема се. Трета част. Начало. Край. Приема се. Четвърта част. Начало. Край. Приема се. Пета част начало. Край. Приема се. Сега минаваме 1227, eso No, como adición, si la parte 2 no es adoptada, pero la parte 2 se adoptó.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 Пердон. Извинете, извинете. 1227 изменение, то е допълнително и няма да се гласува, ако втората част на 23-то би била отхвърлена, но тъй като тя е приета, отиваме сега направо към 1227. Маре, 1227. 1227. Que es página 50 на 54-та страница. Примеро Sí. И така. 1227. Това първо ще го гласуваме. След това ще се върнем към компромисното изменение 24. Сега 1227, казвам пак, начало. Сира. Край. Отхвърля се. Сега отиваме на 1231. En la página 57. На 57 страница. Това е допълнение пак към 23-то. Така беше 1227, така е и 1231. Ясно ли? Ясно е. Начало. Тира. Край. Отхвърля се. И сега се отиваме към 24 компромисно. Той има три части. Начало на гласуването на първа част по 23-то компромисно. Сесирна. Край. Приема се. Втора част. Не се гласува по нея. Трета. И тя не А, всъщност... Всъщност, да, гласуваме и трета част начало. Сира. Край. Приема се. 1275 то изменение, то е допълнение. Que на en 61. На 61 страница. 1275. Намерихте ли го? Гласуваме тогава. Сирра. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 25. 25-то компромисно начало. Край. Отхвърля се. Ком... Това беше 25-то, сега 27 о компромисно. На три части. На 26-то, всъщност. Първа част – Апробадо. Приема се. Втора част. Начало. Край. Приема се. Трета част. Начало. Край. Приема се. Сега вече 27. Hay que buscarlo. Está en la página На 62 страница сега. 27 има 8 части. 27 компромисно с 8-те му части. Първа част, начало. Се cierra. Край. Апровадо. Приема се втора част. Начало. Край. Отхвърля се. Трета част. Начало. Край. Приема се. Четвърта част. Начало. Край. Приема се. Пета част. Начало. Край. Приема се. Шеста част. Начало. Край. Отхвърля се. Седма част. Начало. Сирна. Край. Приема се. Осма. Начало. Край. Отхвърля се. Осмата та час. Сега, 1311-то изменение, което е допълнение към 27-то компромисно изменение. Осма част беше отхвърлена. Сега трябва да гласуваме изменение от 1360 на... Отиваме на 70-та страница. 1363 от 1363 до 1366 No. Vale. 1363. Comienza. 1363 eh, начало, край. Отхвърля се. 1364 начало, край. Отхвърля се. 1368 начало. Край. Отхвърля се. 1367 начало. Край. Отхвърля се. 1365 и 1366 начало. Край. Приема се. Сега 1311 като допълнение. 1311. На страница 66 това е изменение от госпожа Ловин и господин Ромева. 1311 начало, край 1311. Отхвърля се. Сега компромис 28, 71 страница. 28 компромисно изменение, изменение начало, край. Приема се. 1387 1389, 1390, 1391. Начало. Край. Приема се. Fueron adoptadas. ¿no? 1386. 386. Начало. Край. Отхвърля се. 1388. Начало. Край. Отхвърля се. NV 74. Начало. Край. Отхвърля се. 1392 и 93. Начало. Край. Приема се. Сега компромисно изменение 29 и компромисно изменение 85 29 и 85. Започваме гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега компромисно изменение 30 на 74-та страница. Има две части. Първа част. Начало. Край. Приема се. И втора част. Начало. Край. Приема се. 1463 като допълнение към компромис 30 на 77 страница. 1463 начало. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 31. Има две части. Първа част. Начало. Край. Приема се. Втора част. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 32. Има 13 части. 13 различни части. Започваме. 32 първа част. Начало. Край. Приема се. Втора част. Начало. Край. Приема се. Трета част. Начало. Край. Приема се. Четвърта част. Начало. Край. Приема се. Пета част. Начало. Край. Приема се. Шеста част. Начало. Край. Отхвърля се. Седма част начало. Край. Приема се. Осма част. Тук има устно изменение. Добре. Има възражения, така че гласувам осма част така както е. Sí, votamos la parte 8. Гласуваме осма част. Да, я, го е дичо. Да, вече казах. Осма част без устно изменение. Начало. Ира. Край. Отхвърля се. Част 9. Начало. Край. Приема се. Десета част. Начало. Край. Приема се. Единайста част. Начало. Край. Приема се. 12 част начало, край, Приема се. 13-та част на начало. Край. Отхвърля се. Сега отиваме 1562 изменение на 86-та страница. 1562. Открихте ли това изменение? Начало, край. Приема се. Компромис 33 на 88 страница. Има 5 части. Компромисно изменение 33 от 5 части. Първа част. Начало. Край. Приема се. Втора част начало. Край. Приема се. Трета част не се гласува. Минаваме на четвърта част. Начало. Край. Приема се. Пета част. Начало. Край. Приема се. Хиляда шестотин и деветнайсет. 1619. Начало. Край. Приема се. Сега минаваме на изменение 1180 на 92 страница. Допълнение към компромисно изменение 33 начало. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 34. Начало. Отхвърля се. Компромисно изменение 35. Начало. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 36. Sí. El 35 fue rechazado. Pienso que tenemos que pasar a esto. Ah, claro. El 35 ha sido rechazado. Por tanto, habiendo sido rechazado... Като компромис 35 бе отхвърлен, трябва да гласуваме измененията, включени в 35. Така че ще гласуваме сега измененията. NV58 и изменение 1105. Начало. Край. Отхвърля се. 1156 и MV62 и 2 начало. Отхвърля се. 1240 начало. Край. Отхвърля се. NV67 начало. Край. Отхвърля се. 1469 и NV84 начало. Край. Отхвърля се. 1666 и Envy 102 начало. Край. Отхвърля се. 1682 начало. Край. Отхвърля се. 1687 Начало. Край. Отхвърля се. 1746. Начало. Край. Отхвърля се. 1748 и Енви 105. Начало. Край. 1749. Отхвърля се. 1752 начало. Край. Отхвърля се. Сега компромис от 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 и 45. Гласуваме заедно тези компромисни изменения. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 39 има две отделни части. Гласуваме първа част, начало. 39-то компромисно изменение. Начало, край. Приема се. И втора част, начало, край. Отхвърля се. Втората част е отхвърлена. Компромисно. Компромисно изменение 44. 44-то компромисно изменение. Отново имаме две части. Първа част. Начало. Край. Приема се. Втора част. Начало. Край. Отхвърля се. Хиляда седемстотин изменение.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 помолих да изчакат с кафето да приключим този блок. 1781 изменение начало. Да? Край. Отхвърля се. 1782. Начало. Край. 1783. Отхвърля се. 1783 начало, край. Отхвърля се. NV 107 начало, край. Приема се. 1785 начало, Край. Отхвърля се. 1786. Има устно изменение. Има ли възражения? Никой няма възражение спрямо устното възражение, така че на, е, устното изменение, така че начало, край. Приема се. 1788 начало, край. Приема се. 1787 начало, край. Отхвърля се. Компромисно изменение 46. Начало. Край. Приема се. Сега преминаваме към NV 108 начало. NV 108 начало, край. Приема се. Хиляда начало, край. Отхвърля се. 1794 начало. Край. Приема се. 1731 начало. Край. Отхвърля се. NV79 начало. Край. 1732 Приема се. Това е. Преди да преминем към следващия блок, да, господин Галахар. Uh, Искам да привлека вниманието ви към следното. Гласувахме ли на втора част и ако не, защо? За кое говорите? 162. Може и да сме гласували, може аз да съм пропуснал. На коя страница е? No, uh, la hemos, no la hemos не сме гласували, тъй като е включена в компромисно изменение 33. Не, не, не е в компромиса. Няма да чета целия списък с числа. 161 е включен, 162 не е включено в 33-ти компромис. Според мен 162 следва да бъде гласувано.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 So in this voting list, it says it is in the compromise, but elsewhere... It's not in the compromise. Well, it is, it is here, because it's got the grey mark. Yeah. Bueno, efectivamente puede haber habido un error. Estaba... Може да е имало грешка, но на границата е. Добре, ако нямате нищо против, нека да гласуваме 1602, изменение 1602 на страница 90 отбелязана като включена в компромиса, но не е. Така че начало на гласуването. Край. Край. Отхвърля се. Добре, сега почивка от 5 минути. и след това продължаваме с новия блок.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 están? ¿Faltan diputados? Yo creo que... Всички ли сме тук? Липсва ли някой? Pero, la máquina... La máquina? La llevas tú? La máquina está ahí. Машината за гласуване къде е? И тя е тук. Всички сме, значи. Falta. Falta. Yo creo que... Estamos, ¿no? Готови сме. Благодаря ви много за първата част. Нека със същия дух да продължим и втория блок гласуване. Четвърта част компромисни изменения 47, 8, 9, 50, 51, 52 и 53 отпаднаха. Така че гласуваме направо Реги 67. Реги 67. Начало на гласуването. Сто и осмо. А, на страница 108. Точно след измененията. Всички сме готови. Начало. Цира. Край. Приема се. И така. Минаваме към 54-то изменение. Много прескачаме, значи. 54-то изменение, което е на страница 128. 128, казано на английски. Tenemos... No se animen, que queda. Не се радвайте. Не сме чак до края. 54-то е разделено на 4 изменения. На 4 раздела, извилете. Първи раздел или първа част на 54-то начало. Край. Отхвърля се. Втора част, начало. Извинете, всъщност. Отпада, тъй като не се прие, всичкото останало пада. 55-то изменение. Всъщност, извинете, поправя се председателя, трябва да гласуваме все пак измененията, защото компромисът отпадна. 55 1797. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 2020. 2020 сега. Последното с други думи от тази част. Начало. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 55. И то има 5 части. 55-то, начало, първа част. Край. Приема се. Втора част. начало и край. Приема се трета част, начало, край. Отхвърля се. Всъщност, поправя се председателя, приема се, тъй като това е разделно гласуване. Четвърта част, начало. Край. Приема се. Пета част. Начало. Край. Приема се. Пак с равенство в резултата. И сега 2052 изменение. на 133 страница. Всъщност 134 в моя екземпляр. 2059. То е допълващо 55-то изменение. Начало. Край. Отхвърля се.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 на 136 страница. 58. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 59. Начало. Край. Приема се. Изменение 2098. Тя е допълваща 59-то изменение. Начало на гласуването. Край. Приема се. Сега минаваме към 2106 изменение. 2106 което всъщност отпада. И минаваме към MV132. MV132 начало. Край. Приема се. 190 начало. Край. Отхвърля се. Енви 133. Начало. Край. Отхвърля се. 2107. Начало. Край. Отхвърля се. 2108. Начало. Край. 2109. Отхвърля се 2109 начало. Край. Отхвърля се 2110 начало. Край. Отхвърля се 2111 начало. Край. Отхвърля се 2111 2112 начало. Край. Отхвърля се. MV 134 начало. Край. Приема се. 2113 начало. Край. Отхвърля се. 2114 начало. Край. Отхвърля се. 2115 начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 2116 начало. Край. Отхвърля се. 2117 начало. Край. Отхвърля се. 191 начало. Край. Приема се. 2118 начало. Край. Приема се. 2000, всъщност NV 135. NV 135, начало. Край. Приема се. NV 136, начало. Край. Приема се. МВ 137. Начало. Край. Отхвърля се. 2120. Начало. Край. Приема се. 192. Начало. Край. Отхвърля се. МВ 138 начало. Край. Приема се. 2121. Всъщност. 2124. И четвърто. Начало, край, Отхвърля се. 2122. Начало. Край. Отхвърля се. МВ 139. Начало. Край. Приема се. 2125. Начало. Край. Отхвърля се. 2126 начало. Край. Приема се. 2127 начало. Край. Отхвърля се. 2128 2128. Начало на гласуването. Край. Приема се. Сега компромисно измерение номер 60. Начало. Край. Приема се. 2135 изменение. Начало. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 61. Начало. Край. Приема се 2141 на господин Арсенис. Начало. Край. Отхвърля се. МВ 140 начало. Край. Отхвърля се. 2140 начало. Край. Отхвърля се. 2142 начало. Край. Отхвърля се. 2143 начало. Край. Отхвърля се. МВ 141 начало. МВ 141 край. Приема се. 2146. Начало. Край. Отхвърля се. 2145 начало. Край. Приема се. Сега минаваме към 62 изменение начало. Край. Приема се. 63-то компромисно сега. Начало. Край. Приема се. 64-то изменение начало. Край. Приема се. 2161 изменение сега. Начало. Край. Приема се. 2162 начало. Край. Приема се. И сега следващия блок.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 2191 изменение. Начало. 2191. Намерихте ли го? То е допълващо 65 до компромисно. Край. Приема се. Компромисно изменение 67. Тук има устно изменение. Някой възразява ли? Никой. Гласуваме с устното изменение. 67 компромисно начало. Оригиналния запис. Първо, началният запис ще гласуваме. Извинете, обяснявам. 67 компромисно в начална версия. Начало. Връщаме се малко назад. Съжалявам, лошо си изразих, казва председателя. Гласуваме началния запис на компромисно изменение 67. Начало на гласуването. Край. Приема се. И сега вече устното изменение – на компромис 67. Някой да има нещо против? Никой. Така че го гласуваме. Начало. Край. Приема се. Сега 2199 изменение. На 2199 начало. Край. Отхвърля се. 2201 начало. Край. Приема се. Минаваме Минаваме към сто 196-то. Sí, al 196. 100... Да. 196 196 Начало на гласуването. Край. Речазада. Отхвърля се. Две Начало. Край. Отхвърля се. 2203 начало. Край. Приема се. 2204 начало. Край. Приема се. NV 148. Начало. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 68. Две части. Първа част Начало на гласуването. Край. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край. Приема се също. Сега минаваме на компромисно изменение 69. Има 4 части. Първа част. Начало. Край. Компромисно изменение 69, първа част. Страница 150 или 149, в зависимост от екземпляра. 69 компромисно изменение, 69-то компромисно изменение, начало, край. Все още е отворено за гласуване. Първа част. Компромисно изменение 69. Готови ли сте? Край. Приема се. Втора част. Начало. А, извинявайте, тук има устно изменение, няма възражение. Добре, начало. Край. Приема се. Трета част начало. Край. Приема се. Четвърта част също има устно изменение. Има възражение тогава без устното изменение. Porque la parte защото четвърта част беше устното изменение. Щом има възражение срещу устното изменение, няма да се гласува. Eh, Не се гласува. Преминаваме към компромисно изменение 70. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 71 начало. Край. Приема се. Две хиляди двеста и първо изменение. Начало. Край. Приема се. 2212 изменение начало. Край. Отхвърля се. 2222 изменение начало. Край. Приема се. 2220 изменение начало. Край. Отхвърля се. 2225 начало. Край. Отхвърля се. Енви 149. Начало. Край. Приема се.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 Отхвърля се. 2232 начало. Не. 912 беше одобрена. Тогава 2235. 2235 начало. Край. Отхвърля се. 2236. 2238. А, Енви 150, извинява се председателят. Начало. Край. Отхвърля се. 2236 и 915. Начало. Край. Отхвърля се. 2237. Начало, край. Отхвърля се. 2238 изменение. Начало, край. Отхвърля се. 2239. 2239 начало. Край. Приема се. 2240 начало. Край. Отхвърля се. 2241 начало. Край. Приема се. 2242 начало. Край. Отхвърля се. 9.16 начало. Приема се. 2243 начало. Отхвърля се. dos mil Fue reyete. Entonces cae. 2245. 2245. Начало. Край. Отхвърля се.

Извинявайте, връщаме се назад. 9.17 беше приета. Тогава а, бе отхвърл... А, минаваме към NV 151 начало. Край. Отхвърля се. И сега вече 2247 начало. Край. Отхвърля се. 2248. Начало. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 72. Начало. Край. Приема се.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 Край. Приема се. 2260. Допълнение към компромисно изменение 74. 2260. Начало. Край. Отхвърля се. 2261. Сега минаваме на 2310. 2310, страница 159. Estamos 2310. 2310. Начало. Край. Отхвърля се. 2311 начало. Край. Приема се. 2312 начало. Отхвърля се. NV 155. Начало. Край. Приема се. 2313 и 14. Начало. Край. Отхвърля се. 2313 2316 начало. Край. Отхвърля се. 208 начало. Край. Приема се. 2315 начало. Край. Отхвърля се. 2318 начало. Край. Отхвърля се. 2319 начало. Край. 2320 Отхвърля се. 2320, 21 и 22 начало. Край. Отхвърля се. Dos mil trescientos. 2323, 2342 начало, край, отхвърля се. 2324 начало, край, приема се. 2325 начало, Край. Отхвърля се. 2326 начало. Край. Отхвърля се. 2327 начало. Край. Отхвърля се. 2328 начало. Край. Отхвърля се. NV 155. Начало. Край. Приема се. 2329. Начало. Край. Приема се. 2330. Начало, край. Отхвърля се. NV 155. Начало. Край. Приема се. 2330. 2331. Начало, край. Отхвърля се. 2332 начало. Край. Отхвърля се. 2333 2334 начало, край. Отхвърля се. 2338 начало, край. Приема се. 2337 начало, край. Приема се. 2339 начало. Край. Отхвърля се. 2340 начало. Край. Отхвърля се. 2335 начало. Край. Отхвърля се. Енви 155. Начало. Край. Отхвърля се. 2341. Начало. Край. Отхвърля се. 2343 начало, край. Отхвърля се. 2344 начало, край. Отхвърля се. 210 начало, край. Отхвърля се. 2352 и 2353 начало. Край. Отхвърля се. 2354 сега. Начало. Край. Отхвърля се. 2355 2359 начало, край. Отхвърля се. 2360 начало, край. Приема се. 2355 и 57 начало. Край. Приема се. 2356 начало. Край. Отхвърля се. 2358 начало. Край. Отхвърля се. 212. Начало. Край. Приема се. 2361. Начало. Два. Край. Приема се. 2363. Начало. Край. Приема се. 2364 начало. Край. Всъщност, извинете, 2370 начало. Край. Отхвърля се. 2369 начало. Край. Отхвърля се. 2365 начало. Край. Отхвърля се. 2368 начало. Край. Отхвърля се. 2366 начало. Край. Отхвърля се. 2368

Отхвърля се. 2378. Начало. Край. Приема се. 2376. 77. Отпада всъщност. 73 сега. 2373. Начало. Край. Отхвърля се. 2378. NV 156 начало. Край. Приема се. 2374 начало. Край. Отхвърля се. 2376 и 9. Начало. Край. Отхвърля се. 2381 начало. Тирна. Край. Отхвърля се. 2380 начало. Край. Отхвърля се. 2382 начало. Край. Отхвърля се. 2383 2383 начало. Край. Приема се. 2386 начало. Край. Приема се. 2384 начало. Край. Отхвърля се. 2385 и 88. Начало. Край. Приема се. 2387. Начало. Край. Приема се. 2389. Начало. Край. Отхвърля се. 2390. Начало. Край. Отхвърля се. 2391. Начало. Край. Отхвърля се. 392 начало. Край. Отхвърля се 2400 начало. Край. Отхвърля се 2398 начало. Край. Приема се. Сега 2399 начало. Край. Приема се. 2401 начало. Край. Приема се 2402 начало. Край. Приема се. 2403 начало. Край. Отхвърля се. 213 начало. Край. Приема се. 2404 начало. Край. Приема се. 2405 начало. Край. Приема се. 2406 начало. Ера. Край. Приема се. Компромисно измерение 76. Начало. Край. Приема се. 2414 изменение. Начало. Край. Приема се. 2413 начало. Край. Отхвърля се. 415 начало. Край. Отхвърля се. 2416 начало. Край. Отхвърля се. 2418 начало. Край. Отхвърля се. 2417 начало. Край. Отхвърля се. Сега компромисно изменение 77 в две части. Първа част. Начало. Край. Приема се. Втора част. Начало. Край. Приема се. Сега компромисно изменение номер 78. Комиенца. Да. Начало. Край. Приема се. 79-то компромисно сега, начало. Извинете всъщност, с, в три части. Първа част, 79-то начало. Край. Приема се. Втора част, начало. Край. Отхвърля се. Трета част. Начало. Отхвърля се. Сега. Трябва да прехвърлим до 2439 защото втората част отпадна на компромисното 2439. Начало. Край. Отхвърля се. MV 159. Начало. Край. Отхвърля се. 2214, извинете. Начало. Край. Приема се. 2440 начало. Отхвърля се. 2441 начало. Край. Отхвърля се. Сега компромис 80. Начало. Край. Приема се. Компромис 81. 81 компромисно начало. Пак повтарям, 81 начало, край. Приема се. Минаваме към компромисно изменение 83. Разделно гласуване в две части. Първа част – начало, край. Приема се. Втора част – начало, край. Приема се. 84-то компромисно минаваме. Компромисо 84. Компромис 84 в 6 части. Първа част. Начало. Край. Приема се. Втора част. Начало. Всъщност, всъщност. Устно възражение, което, устно изменение, което не се приема и не гласуваме втора част. Минаваме направо към трета. Начало на гласуването по трета част. Край. Приема се. Четвърта част. Това също е компромисно. Е устно изменение. Някой има ли възражение? Има. Не я гласуваме. Не гласуваме четвъртата част. Пета част. Начало. Край. Приема се. Шеста част. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение. 82. 82, 87 и 75. Четири части. Първа част. Начало. Край. Приема се. Втора част. Начало. Край. Приема се. Трета част. Начало. Край. Приема се. Четвърта част. Начало. Начало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 Това е 13-та част. Намерихте ли го? Край на гласуването? Отхвърля се. Компромисно изменение 86. Начало на гласуването. Край. Приема се. 200 24-то изменение. 2537, 38 и 39, заедно с 224 начало. Край. Приема се. И сега минаваме към устно изменение на групата на социалистите. 14 част, но няма устно изменение, така че минаваме направо към 2545 начало. Край. Приема се. 2535. Начало. Край. Приема се. Pasamos a la 2500. Сега 2542 и 226 начало. Край. Приема се. А сега минаваме на 228, последният блок. 228. Има устно изменение. Някой има ли възражения? Няма. Добре. Гласуваме 228. Начало. Край. Приема се. 231. Начало. Край. Отхвърля се. Изменение 1. Начало. Край. Приема се. 234 и NV3. Начало. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 88 начало. Компромисно изменение 88. Начало, край, приема се. 239-то изменение. 239 начало. Това е на следващата страница. 239. Господин Хактон. Това е изменение на господин Хактон. 239. Готови ли сме? Леса. Готово. Край. Отхвърля се. Реги 3. Начало. Край. Отхвърля се. 243. Начало. Край. Отхвърля се. 244 начало. Отхвърля се. 246 начало. Карай. Отхвърля се. 245 начало. Край. Приема се. 247. Начало. Край. Отхвърля се. Реги 4. Начало. Край. Отхвърля се. Компромисо. Минаваме към компромисно изменение 89. Sí. la, No hay... Няма разделно гласуване в целостта. Гласуваме изменение 89. Начало, край. Приема се. Сега минаваме към компромисно изменение 90. Отново гласуваме в неговата цялост. Начало. Votamos el compromiso 90. Гласуваме компромисно изменение 90. Начало.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 отпада. Vale, calle 91. 91 отпада, преминаваме към 92. Начало. Гласуваме 92. Начало. Край. Приема се. 93. Две части. Първа част. Начало. Край. Приема се. Втора част. Начало. Край. Приема се. Реги 5. Начало. Край. Отхвърля се. Изменение 4. Начало. Край. Приема се. 266-то изменение начало. Край. Приема се. 267 изменение. Начало. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 94. Начало. Край. Приема се. Изменение 270. Начало. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 95. Начало. Край. Приема се. 275-то изменение. Начало. Край. Отхвърля се. 276. Начало. Край. Отхвърля се. NV6. Начало. Край. Приема се. 277 начало. Край. Отхвърля се. 278 начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 96. Две части. Първа част. Начало. Край. Приема се. Втора част. Начало. Край. Отхвърля се втората част. Извинете. Извинете. Става въпрос за разделно гласуване, значи е при... приема се. А сега 294-то изменение. Начало. Край. Отхвърля се. 287. Начало. Край. Приема се. 292. Начало. Край. Отхвърля се. 286. Начало. Край. Отхвърля се. 288. Начало. Край. Отхвърля се. 290 начало. Край. Приема се. 289 начало. Край. Отхвърля се. 293 начало. Край. Отхвърля се. Реги 8 начало. Край. Отхвърля се. 296 начало. Край. Отхвърля се. 297. Начало. Край. Отхвърля се. 301. Начало. Край. Отхвърля се. 300. Начало. Край. Приема се. Сега преминаваме към изменение 5. 299 като допълнение. Значи 299 начало. Край. Отхвърля се. 298 начало. Край. Отхвърля се. Изменение 5. Начало. Край. Отхвърля се. Vale, votamos е, е, Първо гласуваме 302. Преди 303 ще гласуваме 302. 302. Начало. Край. Отхвърля се. Сега 303. Начало. Край. Отхвърля се. 304. Начало. Край. Отхвърля се. 310. Начало. Край. Отхвърля се. 307. Начало. Край. Отхвърля се. 6 и 305. Начало. Край. Приема се. 308? Не. Минаваме към 309. Край. Отхвърля се. 306 начало. Край. Отхвърля се. 307. 311 начало. Край. Приема се. 312 начало. Край. Отхвърля се. Реги 10. Начало. Край. Отхвърля се. Изменение 313. Начало. Край. Отхвърля се. Е, къде е 316. 316. Начало. Край. Отхвърля се. 318. Начало. Край. Отхвърля се. 320 и 21. 320 и 320, 321 начало, край. Отхвърля се. Реги 12 начало, край. Отхвърля се. 324 начало, край. Приема се. Реги 13. Реги 13. Начало. Край. Отхвърля се. 327 начало. Край. Отхвърля се. Енви 8 начало. Край. Отхвърля се. 326 и 329. Начало. Край. Приема се. 328 Sí, adhesión. ¿eh? Es adhesión. Vale. Compromiso 97. Компромисно изменение 97. 328. Sí, sí, 328. Не. И... Es adicional otro, o sea que... Compromiso. Compromiso 98. Vale. Compromiso. Да, компромисно изменение 97. Начало. Край. Приема се. А сега изменение 341. Начало. Край. Приема се. 90. Компромис 98. Начало. Сира. Край. Приема се. Компромис 99. Начало. Край. Приема се. 100. Компромисно изменение 100. Начало. Край. Приема се. 356. Начало.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 Край. Отхвърля се. 359. Начало. Край. Отхвърля се. 362. Начало. Край. Отхвърля се. 364 начало. Край. Отхвърля се. 365 начало. Край. Отхвърля се. 361 начало. Край. Отхвърля се. 360 отпада. 366 начало. Край. Отхвърля се. 363 начало. Край. Приема се. NV 9. 9 на NV отпада, ако се приемат предходни отпада наистина. 11. 11 изменение. Начало. Край. Отхвърля се. 12 изменение. Начало. Край. Приема се. Това бе 12-то. Сега 367 начало. Край. Отхвърля се. 368. Начало. Край. Приема се. 371. Начало. Край. Отхвърля се. 372. Начало. Край. Отхвърля се, защото е равенство. 373-то. Начало, край. Отхвърля се. 369-то. Начало. Край. Отхвърля се. 370-то. Начало. Край. Aprobada. Сега NV 10. Начало. Край. Отхвърля се. 374 начало. Край. 375. Отхвърля се. 375. Начало. Край. Отхвърля се. NV 11. Начало. Край. Отхвърля се. 376. Начало. Край. Отхвърля се 379 начало. Край. Отхвърля се 377 начало. Край. Приема се 378 начало. Край. Отхвърля се. Заради равенството. 380-то. Начало. Край. Приема се. 381 во начало. Край. Отхвърля се. 387 Начало. Край. Приема се 383-то отпада, така че 382 начало. Край. Приема се. 384 начало. Край. Отхвърля се. Триста осемдесет и девето. Начало. Край. Приема се. 390. Начало. Край. Отхвърля се. 391. Начало. Край. Отхвърля се. 392. Начало. Край. Отхвърля се. 393-то. Начало. Край. Отхвърля се. 394-то сега начало. Край. Отхвърля се. 395, 6, 7, 8, 9, 400, 401. Гласуваме ги блок. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 101. 101.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 Край. Отхвърля се. Гласуваме 417, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4 и 425. Начало.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 Край. Приема се. 446 начало. Приема се. 445 начало. Край. Отхвърля се. Реги 12. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис 102. Начало. Край. Приема се. Минаваме към 17-то изменение. Начало. Нали така? Да, да. 17 значи. Начало. Отхвърля се. 18 изменение. Начало. Край. Отхвърля се. 459 начало. всъщност. Отхвърля се. 457. Начало. Отхвърля се. 58. 458. Начало. Край. Отхвърля се. 460 то начало. Край. Отхвърля се. 461 начало. Край. Отхвърля се. 462 и 9 начало. Приема се. 465. Начало. Край. Приема се. 468. Начало. Отхвърля се. 469. 467 и 466. Начало. Сирна. Край. Отхвърля се. 471 начало. Край. Приема се. 470 начало. Край. Апробада. Приема се. 475. Начало. Край. Приема се. 477. Начало. Край. Отхвърля се. 476 начало, край. Приема се 479 начало, край. Приема се 472 начало, край. Отхвърля се. 474. то Начало. Край. Приема се. 478. Всъщност. 482 по мое изчисление, казва председателя. 478. Реги 22. По-скоро. Така е. Реги 22. Начало. Край. Приема се. 482. Начало. Край. Приема се. Реги 22. Начало. Край. Отхвърля се. 483. 483. Начало. Край. Приема се. 484. Край. Отхвърля се. 485. 485 начало, край. Отхвърля се. NV16 начало, край. Приема се. Реги 23 начало, край. Приема се. 9.1. Начало. Край. Отхвърля се. 487. Начало. Край. Отхвърля се. 488. Начало. Край. Приема се. 489 начало. Край. Отхвърля се. 490 начало. Край. Приема се. 491 начало. Край. Отхвърля се. NV17 отпада, така че отиваме на Реги 24. Начало. Край. Отхвърля се. Реги 25. Край. Отхвърля се. 492 начало, край. Отхвърля се. 493 и 4 начало, край. Отхвърля се. 495 край. Отхвърля се. 498 начало. Край. Отхвърля се. 499 начало. Край. Отхвърля се. 496. Край. Отхвърля се. 497. Край. Отхвърля се. 19. Начало. Край. 20. Отхвърля се. 501. Начало. Край. Отхвърля се. 500. Начало. Край. Отхвърля се. Реги 26. Начало. Край. 501. Отхвърля се. 502. Начало. Край. Отхвърля се. 503. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 103. Начало. Край. Приема се. А сега отиваме на 509. Начало. Край. Отхвърля се. 511 начало. Край. Отхвърля се. 512 начало. Край. Отхвърля се. 514 начало. Край. Отхвърля се. 513 начало. Край. Отхвърля се. 514 515 начало, край. Отхвърля се. 517 начало, край. Отхвърля се. 516 начало, край. Отхвърля се. 518 начало, Край. Приема се. 519 начало. Край. Отхвърля се. Реги 27. Начало. Край. Отхвърля се. 529. 524 начало, край. Отхвърля се. 522 начало, край. Отхвърля се. 520 начало, Приема се. 525. Начало. Край. Да, 525. Приема се. 523. Начало. Край. Приема се. 521. Начало. Край. Отхвърля се. 526. Начало. Край. Отхвърля се. Реги 28. Начало. Край. Отхвърля се. 527. Начало. Край. Приема се. 528 начало, край. Приема се. 529, 530 и 31 начало. Край. Отхвърля се. 533. Начало, край, Отхвърля се. Withdrawn. и falls. 537, 537, нали така? 537. Начало, край. Отхвърля се. 538 начало. Край. Отхвърля се. 539 начало. Край. Приема се. 540. Начало. Край. Отхвърля се. 541. Отхвърля се. 21. Начало. Край. Приема се. 542 изменение. Начало. Край. Отхвърля се. 543. Начало. Край. Отхвърля се. 22 изменение. Начало. Край. Отхвърля се. 545 изменение. Начало. Край. Отхвърля се. 546. Начало. Край. Приема се. 547. Начало. Край. Отхвърля се. 549 изменение начало. Край. Отхвърля се. 550 начало. Край. Отхвърля се. Сега компромисно изменение 104 състои се от две части. Първа част – начало. Край. Приема се. Втора част – начало. Край. Отхвърля се. al 24, ¿no? Vamos a la... Сега отиваме на изменение 24. Точно така. Изменение 24. Начало. Край. Отхвърля се. 566. Начало. Край. Отхвърля се. 567 начало. Край. Отхвърля се. 568 начало. Край. Отхвърля се. 569 начало. Край. Приема се. 570-то изменение начало. Край. Приема се. 25 573 и 572. Начало. Приема се. 25 573 С това приключихме. Сега остава да гласуваме измененото законодателно предложение. Бях помолен да остава малко време преди гласуването на целият документ, така че стана точно 12.30. Ще се възползвам да благодаря на всички за чудесната работа. Бяхме доста бързи. Така че в 3 часа можем да започнем с гласуване. А ще видим, ще имаме само гласуването и може би на резолюцията в нейната цялост. Някой бе поискал думата, господин Дейвис. Um, Chairman, I just want, I wanted to thank Исках само да благодаря на секретарията за работата, която свършиха по този много сложен списък за гласуване. Поздравяваме и за начина по който водихте заседанието. Вместо да чакаме след обеда, можехме и сега да гласуваме. Eh, Добре, господин Антиноро. Scusi, Presidente, se eh, viene... Да, благодаря, господин председател. Ако трябва цели 30 минути, за да сме сигурни, че сме спазили регламентите и правилата, тогава разбирам. Но защо точно в 3 часа тогава да гласуваме? Защо изобщо да го оставяме за след обеда? Контестар, перфект. Да, ще ви отговоря. Благодаря за въпроса. Сега, първо, просто защото в 3 часа бе предвидено да го гласуваме. В 12 и половина за приключвахме и подновявахме в 3. Погледнете си дневния ред. Не ми викайте не. Погледнете си дневния ред. Нещата са по когато човек знае какво говори. Perdón un momento. Минутка само можем да правим каквото си искаме, само че просто не ми казвайте не на нещо, което е написано. Може да го променим, ако искаме, но е предвидено гласуване от 9 до 12.30 и от 3 на сетне. Така е записано в дневния ред. Така че не викайте не. Кажете по-добре, обърках се или не знам. Това бе предложението. Пред... Да продължим след обед с гласуването. С това приключихме за днеска. Друго нещо. Група бе предложила да починем 15 на 20 минути, за да ни улегнат мислите преди крайното гласуване. И тъй като вече пресрочихме времето на сутрешното заседание, би било логично да постъпим сега обаче. Ако всички сте единодушни да гласуваме сега, гласуваме. Ако няма единодушие, гласуваме, така както казах аз, всъщност за това съм председател, за да казвам какво да се прави. Всички ли са на едно мнение? Не са. Продължаваме. Са. Гласуване и след това заседание на комисията. Sí, señora Rodus. Госпожо Родус, заповядайте. Also, wie Sie sich sicher vorstellen kann, kann, habe ich die... Да, хубаво. Много внимателно гледах и следях цялото гласуване и се радвам, че постигнахме споразумение и не смятам, че ни трябват 10-15 минути, да, за да ни улегнат мислите. Не знам какво мислят другите политически групи. Аз мисля, че можем да пристъпим направо към гласуване на проекто резолюцията с съответните изменения. Има ли някой нещо против? Señora Patrao. Госпожо Патрао. Nós е, tínhamos anteriormente pensado em ter uma Предварително бяхме планирали да направим кратка почивка, за да направим оценка на гласуването. Имаме още доста страници, които да проверим. Ако всички са сигурни в начина по който е гласувано, добре, но аз не съм. И този документ е от огромно значение. Той ще има огромно политическо влияние върху рибното стопанство до 2020 година. Защо прибързваме? Защо не си оставим малко време да сме сигурни, че всичко е както трябва? Имаме и дневен ред. Там е планирано да продължим от 3 часа да гласуваме, за да сме сигурни, че всичко е безупречно. Не бива да прибързваме. А и анализир му. Да, да. Хубаво. Нещата стоят така. Приключваме работата на комисията. Днеска обаче просто много удължихме нещата. 12.30 бе предвидено да приключим днес и по много причини, и включително и поради конферентните преводачи. Те винаги са любезни, работят малко повече и днес е вече така разбира се, за крайното гласуване. Няма сега да вземем решение. Добре се справихме до момента и не виждам защо да не продължим заседанието на нашата комисия в 3 часа, както сме предвидели. Не е приключило гласуването просто. Продължаваме заседанието на комисията в 3 и започваме с гласуване. Благодаря. До 3 часа.